Добър ден. Подновяваме заседанието. Намираме се на точка 11 от дневния ред. Добре дошъл на докладчика на Комисията по бюджета, господин Виоти. Изключи се микрофон. Е, господин Виоти е, ще ни бъде интересно да чуем вашите приоритети, за да а, съгласуваме нашите приоритети. Нашия докладчик по освобождаването от отговорност а, още не е тук, затова ще ви дам на вас думата. Грация, президенте. Грация, eh, ала. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за бюджетен контрол, която ми отделя време. Ще се спра на някои по-общи проблеми в началото, а в последствие ще се спра на по-конкретни проблеми ще подхода различно от начина по който подходих в Комисията по култура. Сега, каква, каква беше използваната методология? Работил съм с колеги, които са членове на вашата комисия. Знаеме, че цял, Цялата процедура е сложна и целта ни е през следващите месеци да обединим парламента около една позиция. Сега важно е, разбира се, да постигнем широк консенсус с, с а, представителите на различните политически партии и, разбира се, на комисиите. Мисля, че трябва да работиме е, заедно, всички заедно с е, различните политически групи, различните комисии. Е, в крайна сметка ще, ще трябва да ще се стигне до помирителна процедура, така че е, преговарящият от страна на съвета трябва наистина да имат строго определени правомощия и да може да се радва на широка подкрепа. Е, Quanto sia difficile muoversi e От, отлично знаете, че бюджета на Европейският съюз е много ограничен е, с което естествено нямаме особено, особена възможност за гъвкавост, е, нямаме никакъв марш за действие. Съвета смята, че е, а, нещата са решени веднъж за винаги и край. А самия, самият съвет не, не е достатъчно гъвкав дори в разбиранията си. Затова трябва да имаме необходимия марш, за да можем да лавираме малко. През марта си спомняте, че гласувахме насоки, които с... имат следните следната, следното същество. От една страна растежите, нови програми, инвестиции и така нататък. Най-важно, разбира се, е да избереме най-важните и съществени програми, е, естествено, всички, които зависят от нас, е, искат е, да се запази равнището на инвестициите. И необходимо, разбира се, тези инвестиции да бъдат колкото се може по-ефективно разходвани и използвани, като разбира се не, не забравяме и социалните аспекти на нашите програми и политики. Ето, комисията по заетост, например, има много очаквания за следващият мандат по социалните аспекти. Аз отлично разбирам за това, тъй като това отразява и очакванията на а, нашите съграждани. Така. Програмите. Програмите, примерно научната програма в областта на отбраната. Това е една област, на която парламента много набляга и държи. Но това не означава, че в името на отбраната ще се съгласим на съкръщения в други области. Сега, по-специално проблемите, които са тясно свързани с вашата работа. Европейската прокуратура или Европейската прокурорска служба това е новосъздадена структура, която все още не е така изяснена. А всъщност това, тази структура ще започне да функционира от 2019 година насам, нататъка и чрез изменение към бюджет за 2019 ще трябва да се финансира този офис. А, като ще се опитаме да осигуриме а, и а, кадри от а, Генерална дирекция правосъдие, ОЛАФ и така нататък. Но от тук нататък тази структура ще трябва да бъде подхранвана. А, Глобална Европа е програма, която, на която, доколкото разбирам, вие много държите. Сме сметната палата отчете някои нередности и по-специално по-специално финансирането на пред присъединителни дейности в Турция и Сърбия. Това е от наша, от моя гледна точка. Сега изчакам да видя вашите въпроси, вашия принос и след това очаквам и вашите изменения в писмен вид в следващите няколко седмици tra me e le commissioni in questa fase, ma deve assolutamente proseguire fino all'ultimo. Но а, eh, трябва, разбира се, да разшириме нашите отношения и знаете, че преди помирението всички е, проблеми трябва да бъдат. Благодаря. Наистина искам да ви благодаря за откритостта. Много често ни е трудно, защото когато се изпълнява бюджета, всички се съсредоточават върху сумите в началото, а никой не гледа това какво става накрая. От години наред безрезултатно ам, настояваме за бюджета на Комисията за надзор на ОЛАФ. Този бюджет е замръзен на 100 000 евро, без значение какви са разходите. В продължение на дълги години се опитвахме да увеличим този бюджет с 20%. Сумата е сравнително смешна, но никога не успяваме. И е заради съпротивата на съвета. Затова искаме настоятелно да ви помолим да се занимавате с въпроса. Може би трябва да включите тази тема в последния момент на преговорите. За нас въпросът е важен, защото това са петима прокурори и аудитори, които работят за Европейския съюз. И много често тези хора трябва да а, броят стотинките, с които разполагат за разходи. А, за мен това е нечестно и несправедливо. А, освен това, от Европейската служба за външна дейност трябва да се занимаем с хората, които работят по места. Никога не успяваме поради глупави причини, но мисля, че е, трябва да успеем. Такава е и препоръката на е, Сметната палата. Специалните пратеници, които работят извън Европейския съюз, тези хора трябва да бъдат интегрирани в Европейската служба за външна дейност, защото ще имаме посланици на Европейския съюз, специални пратеници и така нататък. Е, а, и на различните места в света ще говорим на много различни гласа и ще бъдем представлявани от много различни хора. За това тези хора трябва да бъдат интегрирани в СВД. със сигурност ще спорим със съвета, но за мен е важно Европейския съюз да се представя като един навън. Трето, генерална дирекция по регионални въпроси, управлява милиарди а, и отпуска огромни средства ежегодно за сближаване. Ако бихме могли да увеличим броя на работните места, на аудиторите, на проверяващите, мисля, че това ще, се, ще си струва, ще се изплати. Това няма да се хареса на комисията, на никого няма да се хареса, но за мен е важно. Важно и е за държавите, защото ако се помогне на държавите в самото начало, те след това няма да трябва да връщат средства. Това а, са моите молби, моите бележки. Колегите искат ли да добавят нещо? Да, Томас. Děkuji от Тиму же мезин... Бих искал да благодаря на господин Виоти за това, че днес тук с нас, за да обсъдиме и обмениме информация по този въпрос. И Инге Гресле говори от името на нашата комисия, а аз искам да из, израза становището на лицата, които работят по въпросите на отбраната и сигурността. Нямаме пари за Евроджуз, за Европол, за съоръжение – е, Евро, Евроюст не може да си провежда заседанията поради липса на пари. Така че наистина крайно време е проблема по някакъв начин да бъде решен. Това е, е недостойно за, и, за нашите институции. Вие предлагате увеличение. Добре. Но след това какво става? Бюджет, комисията по бюджета по, си слага ветото. Налага вето. Ние работиме по тези въпроси, ние искаме да се постигне напредък. Ние работиме вече 4 години по тези въпроси. Знаеме кои са агенциите, които а, са полезни, ефективни и така нататък, и тези, които не са. Аз а, видях вашите а, бележки. Видяхте ли, а, видяхте ли а, докладите за освобождение от отговорност за 2016 година за изпълнителните агенции? Наблегнали сме на, на много а, на много агенции, където има проблеми, грешки а, и няма достатъчно добро измерение на резултатите от а, това, което е сложено. Не сме изчислили каква е добавената стойност или липсата на такава. Нека да ви дам един пример от регионалното развитие. 100 милиона за Чехия. Става дума а, а, с пари за а, а, хлебарници или хлебарни заводи за а, Министерски съвет, за да си хап, хапват по-хуба, по-вкусен хляб. Ами, защо, защо трябва? Защо трябва да финансираме е, някакви хлебозаводи, след като има хлебозаводи колкото искате в страната и могат да си, да си правят е, хляб без да се харчат европейски пари? Така че това са това са, това са неща, които трябва да се вземат е, предвид. Необходимо е резултатност и е, увеличаването на броя на аудиторите. Да, по принцип са добри, добра идея, но в случая с Чехия не, не аудиторите и, и не а, разследващите или прокурор или прокуратурата, която е разкрила измамите, ами Олафъв. Благодаря. Добре дошъл, господин Виоти, сред нас. Вие вършите наистина една много важна и много полезна работа и включително изтъквате приоритетите приоритетите, които са наистина много важни в областта на новаторството, промените на климата, миграция, сигурност и така нататък. И включително е още един приоритет, което е безработицата сред младеща. Знаете, че ние е, до, сме работили доста по гаранцията за младеща, за младежка заетост и а, инициативата за младежка заетост. Така че може би може и да включите и тези неща. Сега спомена се сметната палата в доклада. и процента на грешките е от 3,1 процента, да, като, като средно, но като, като, като цяло в някои области има доста, до, до, доста по-висок процента. Всъщност това, което ще разглеждате, е всъщност последният бюджет от текущата многогодишна финансова рамка и начина по който се освояват средствата и ако тези средства не се освоят по правилния начин, ще има всички причини или извинения това този следващият бюджет да бъде отрязан. Така че е, трябва да се направи всичко възможно тези средства да бъдат разходвани до края на многогодишната финансова рамка, за да не дадеме възможност за финансови урязвания за по-нататък. Господин Целер, който е нашият е, докладчик. Извинявайте, че закъснях. Не можах да чуя господин Виот и пък и колегата Вон току-що засегна темата. В Комисията по регионални въпроси става дума за това как да спася парите за кохезионна политика, как да напълня наличните инструменти, така че те да бъдат работоспособни и след 2019-2020 година как парите да бъдат разпределени по национални портфели и така нататък. За целта може би ще трябва да се променят определени моменти в законодателството. При бюджет е, за 2019 година, предпоследната година на настоящия период, това трябва да бъде заето предвид. Освен това, трябва да поговорим за нещата, които критикувахме при доклада за освобождаване от отговорност. Нещата, които в този момент не работиха добре, като например програмата за екологизиране в селското стопанство или програмата за интеграция на младежите, да се направи така, че или тези програми да заработят, или ако не могат да заработят, как да насочим а, средствата а, към други предизвикателства. А, друг въпрос е дали сега ще започнат да работят доверителните фондове, както ни увериха колегите от комисията и от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 Така че там ще могат да бъдат използвани средства. В момента се провежда донорската конференция за Сирия. Обещават се милиарди за възстановяването на Сирия, за връщането на мигрантите. Много съм любопитан откъде ще дойдат тези пари. Дали там наистина ще дойдат от страните членки а, или пък а, не се предвижда да дойдат от бюджета на Европейския съюз, както а, се е случвало неведнъж до сега. Въпросът е откъде ще дойдат тези средства. защото в настоящата МФР е, е, средствата бяха събрани, така да се каже, от други е, пера и бяха взети от различните други политики, от селско стопанство, от рибарство, от политика по сближаване, защото политиката по сближаване или кохезонната политика обикновено се споменава първа, тъй като в една или друга държава тази програма все още не може да бъде изпълнена така, както трябва даже и 5-6 години след началото. Така че а, и, и всичко това се осложнява допълнително а, от дискусията от МФР, е, а, въпреки че за настоящия период дори не сме извършили подобаваща междинна оценка. Желая успех на колегата Виоти в неговата задача при начертаването на основните линии в бюджета за 2019 година. Ние като комисия по бюджетен конт сигурно ще дадем коментари. Благодаря. За комисията господин Орей. Uh, you, Благодаря, госпожо председател. От името на комисията искам да съм този обмен на мнение с господин Йоти. Good note of uh, both his remarks and those of the members of this uh, committee. Отбелязахме си и мненията на господин Виоти и вашите, така че това ще бъде предадено в комисията. Що се отнася до последната забележка на господин Целер относно донорската е, конференция за Сирия. Зададах въпроса вчера в комисията по бюджета. Доколкото разбирам и доколкото знам, на комисията на тази конференция комисията смята, да се ангажира горе-долу в рамките на това, което направи и миналата година. 560 милиона евро, което е горе-долу сумата равностойна на тази, която беше миналата година. И това ще се включи към бюджета за 2019. комисията ще предложи а, микс от съществуващи а, средства, както и свежи пари, както и други, които просто не са били а, насочени към различни а, програми до тук. Господин Йоти за заключение. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите, които се изказаха. Разбира се, че винаги е много интересно. Разбирам какъв е вашият подход, що се отнася до следващият бюджет. Отбелязах си всичко, казано от вас, включително и за Олаф и за прокурорската служба и така нататък. Това са теми, които а, обсъдихме и в други а, комисии, така че и, и други се, трев, се тревожат от тези проблеми. Благодаря, господин Вон, за това, че насочихте вниманието ни към младежката безработица и гаранцията за младежка безработица. Тази сутрин работихме с а, колега от а, Комисията по заедост и а, аз изчетах подготвеният от вас доклад в а, тази връзка. В заключение нямам кой знае какво да добавя, просто очаквам вашият принос, вашите възражения и трябва наистина да продължиме да работиме съвместно. Но като приятел и колега, не като докладчик, ще ви помоля следното. Знаете, че проблемите идват от съвета, от държавите членки. Така че, ако всеки един от вас се опита малко да лобира в собствената си страна, да така да подскаже малко а, на къде трябва да върват нещата, това ще бъде само чудесно за ев, европейските граждани. Yeah. Това е най-голесата точка в ада, така да се каже. Знаем много добре, че задачата ви никак не е лесна. С удоволствие ще изготвим становище. А, много е хубаво, че до последната минута ще се борите заедно с нас. До този момент задача никак не беше лесна, защото липсваше разбирането. Благодаря, че дойдохте. Успех! Така, приключихме по тази точка от дневния ред и минаваме на точка 12 от дневния ред, доклада за ПЧП на Сметната палата. Нашия докладчик е господин Либерацки. Благодаря, госпожо председател, уважаеми е, депутати. Благодаря ви много за това, че мога да ви представя накратко доклада за ПЧП. Първо искам да започна с економическото значение на ПЧП. От 1990 насам се реализиране около 1550 проекта на обща стоеност около 3 милиарда евро. Най-голямата част в транспортния сектор. Финансовото значение от 2000 до 2014 година само за 84 проекта в ПЧП е отпуснато европейско финансиране в размер на общо 5,6 милиарда евро от европейския бюджет бюджет. От 2015 година насам съществува възможността ПЧП проектите да се финансират от Европейски фонд за стратегически инвестиции. Сега няколко думи за констатациите и препоръките на доклада, институционалното изграждане и планирането на ПЧП. Съществуват големи дефицити, както в правната, така и институционалната рамка и по принцип процедурите. Така, например, страните членки нямат ясни политически проекти, нямат концепция за ПЧП проектите. Страните членки обикновено се възползват от такива проекти, за да а, получат допълнително средства. В повечето страни членки липсват достатъчно опит, липсват достатъчно познание по същество за ПЧП, както и липсва административен капацитет на компания компетентните органи е, при изпълнението на ПЧП. Поради това съществува риск ПЧП е, да не от, да се разминат целта, посочена от Европейския съюз, а именно да допринесат за мобилизиране на частен капитал. Сметната палата и се сразява средните препорък. Европейския съюз страните членки не бива да насърчават развитието на ПЧП, докато не се отстранят посочените проекти комисията трябва да предоставя средства за ПЧП проекти, само за проекти от, съществено стратегическо значение, а страните членки трябва да определят политически концепции и стратегии за такива проекти, т.е. тези сектори, за които ПЧП са най-подходящи. В хода на подготовката и на изпълнението на ПЧП, Сметната палата обръща внимание върху риска на недостатъчната конкуренция, защото възлагането на поръчки за големи инфраструктурни проекти се прави възоснова на една единствена процедура и това ограничава публичния възложител. А, освен това, предупреждаваме от недостатъчно добрата подготовка на а, проектите и подписването на проектите, преди да се изяснени най-важните въпроси, например, получаване на съответните разрешителни и извършването на съответните отчуждавания на земи. А, следваща риск. А, забавене в сроковете. Седем такива проекта в Гърция, Испания с установени такива проекти. Разходите са увеличени, т.е. изразходени с 1,5 милиарда повече публични средства, за да могат да бъдат завършени проекти. 1,2 милиарда в Гърция, в Испания 0,3 милиарда. От тази сума 30% са платени от европейския бюджет. Е, тези е, разходи възлизат на 20% от общите разходи за проекта. Искам да кажа няколко думи за е, Гърция, защото Гърция е, е получила 95% от цялото финансиране на 3,5 милиарда евро огледахме три а, магистрали. А, е бил строежа на 744 км магистрала, което веднага повдига въпроси с планирането на тези проекти. При два от а, проектите, а, размера на проекта е намален с 50%, като резултат от това разходите за километър нарастват а, с до 69%. А, освен това се наблюдава твърде малко натоварване на магистралите в Гърция. Следователно препоръките са държавите членки да намалят забавянето и съответно увеличаването на разходите следствие на това забавяне. И на Накрая искам да кажа няколко думи за значението на ПЧП. Изборът на опцията ПЧП обикновено се прави без сравнителен анализ на альтернативните, най-вече в Гърция и Испания. В Франция и Ирландия положението е по-добро. -по обикновено констатираме, че не е извършен анализ. За това липсваха доказателства дали избраната опция на ПЧП е, е по-добра от другите възможности за изпълнение. Предварителните анализи се основаваха на твърде оптимистични е, сценарии за бъдещото търсене което е довело след това до недостатъчно използване с до 69% под прогнозите, когато се касае за цифрова инфраструктура, а при автобаните даже още по-малко. Риска, важен фактор при ПЧП е разпределянето на, на риска не е извършено правилно, и това е довело до твърде голям риск за частния партньор, так, риск, който частният партньор не може да управлява добре. Освен това, констатираме странични ефекти към рисковете, а именно, че ПЧП могат да бъдат отчетоводявани като извънбалансови позиции Тоест, пренебрегнати са разсъжденията за връзката между ползата и разходите. Що се отнася от дългосрочните задължения, които а, възникват и а, отражението върху задълженията на държавите, както комисията, така и страните, страните страни членки трябва да отпускат публични средства за ПЧП само тогава, когато е ясно, че избора на опцията ПЧП ще доведе до финансови ползи, а страните членки трябва да направят така, че ПЧП да работят с най-добро съотношение между разходи и очаквани ползи. Също така решението за избор на ПЧП трябва да се основава на подробни анализи. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, като цяло констатираме, че публично-частните партньорства в Европейския съюз показват големи недостатъци и поради това носят ограничени ползи. Благодаря. Да, доста фрустриращ доклад. Докато го четоха, много се обезпокоих. Сега давам думата на докладчика, господин Либерацки. Дякую bardzo пани przewodnicząca. В your permission, may I speak Polish? Ако позволите, бих искал да говоря на полски. Удоволствие беше да се срещна с екипа на Сметната палата. Обсъдихме доклада и неговото съдържание подробно. Трябва да кажа, че това е един отличен документ. Той изцяло почива на фактите. Смятам, че трябва да се съгласим с изложените в него препоръки. Аз самият бих искал да отправя няколко допълнителни такива. Преди няколко години в нашата комисия и в комисията по транспорта се чудехме дали не трябва да има специфични насоки за начина по който да се действа в рамките на публично-частните партньорства. Тогава стигнахме до заключението, че трябва да се отчете обществения напредък. Мисля, че това, което виждаме тук, е критика към тенденцията на публичния сектор е, да пренебрегва публичния интерес. Финансират се големи и модерни проекти – които а, е, трябва да окажат своят ефект до следващите избори. Няма достатъчно добро управление на риска. Лошо се оценява и политическия риск. Видяхме това в Гърция, където новото правителство се отрече от целите на предишното правителство. И в този случай, за пример, може да цитираме и други страни, освен Гърция. Трябва да се направи анализ на разходите и преследваните ползи. Това трябва да се прави в двата случая. Както за публичните, така и за частните партньори. На следващо място. Много често неправилно се изчислява възвръщаемостта на инвестициите и периода, за който това ще се случи. Проектите преследват добри намерения – но вместо положителният ефект е, да се усети след 10 години, се взима политическо решение ефектът и резултатите от проекта да се усети в краткосрочен план. Сега за комисията. Много често Европейската комисия казва, това не ни засяга, Европейската комисия не участва. Върнете се към държавите членки. И аз се питам, за какво подяволите е, ни служи Европейската комисия тогава? Ако Европейската комисия не участва, ако тя е просто наблюдател, то тогава каква е ролята й? Смятам, че трябва да има коренна промяна. Европейската комисия не трябва да се отказва от своята част от отговорността. Още повече в контекста на 500-те милиарда в рамките на ЕФСИ. 500 милиарда евро, които ще бъдат отпуснати за големи проекти. Европейската банка за развитие, частните инвеститори, Европейската централна банка също участват. Предвиждат се големи инвестиции. За тази цел обаче се нуждаем и от добра политика на сближаване. Сближаване и по отношение на инфраструктурата. Стремим се също така да дезиндустриализираме Европа. Този доклад наистина е много навременен и важен. Сметната палата излиза с заключения, които трябва да разгледаме сериозно. Нека да помислим как да решим описаните тук проблеми. Искаме с Европейската комисия да спре да си заравя главата в пясъка и да поеме своята част от отговорността. Благодаря. Ja, wir haben die Kurzvorstellung, aber trotzdem wollen wir natürlich der Kommission das Wort. Е, това е кратко представено. Все пак ще дам думата на главния секретариат. Моля, опишете вашата роля при решението за ПЧП. Къде сте? Заповядайте. Thank you, thank you very much, uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за това, че ни поканихте днес да обсъдим тази изключително важна тема за начина по който публичният сектор би могъл да подкрепи инвестициите. На първо място бих искал да кажа, че ние споделяме някои от заключенията, разписани в доклада. Опитът относно публично-частните партньорства е различен в различните държави членки. Всичко зависи от съответната държава и съответния сектор. Необходимо е да отделим необходимото внимание на техническия капацитет, за да може един проект да премине от неговото зараждане до неговото прилагане на практика, трябва да се направи така, че средствата да се разходват по най-ефективен начин. Европейската комисия не участва много в модела за публично-частните партньорства. Това е един вид модел. Както вече казах, имаме различни резултати в държавите членки, но този модел в доста от тях действа добре. Някои държави членки успяха дори да извлекат печалба за обществения сектор. Упоменахте случая за инвестиционния план за Европа. Трябва да ви кажа, че в рамките на този инвестиционен план имаше специален стълб за техническото подпомагане и техническата подкрепа за обществените органи. Този стълб се прилага заедно с Европейската инвестиционна банка. И в това отношение имаме някои добри примери. Друг важен аспект, който трябва да упоменем е следния. Инвестиционен план за Европа – той беше упоменат, но в него не става въпрос само за големи инфраструктурни проекти. Става въпрос и за други видове инвестиции. Половината от финансовите средства отива за малките и средни предприятия. Европейската комисия приветства заключението, според което публично-частните партньорства в Европейския съюз дават възможност за разработването на важни обществени проекти. Тези проекти дават възможност за развитие. А относно закъсненията. Да, съгласни сме. Трябва да се вземе предвид, че кризата с суверенния дълг и економическата рецесия и одитите, които извършихме в някои държави членки, могат да обяснят част от тези закъснения. На въпроса кой носи отговорност в рамките на публично-частните партньорства – и за това, че те трябва да доведат до печалба. Това е в правомощията на държавите членки. Отново бих искал да благодаря за това, че ни поканихте днес. Докладът е изключително полезен. Той идентифицира някои области, в които публично-частните партньорства дават добър резултат. Благодаря. Разбирате, че това, което ни казахте, не ни удовлетворява. Освен това, а, това не е справедливо, защото а, а, са ви изпратили, за да ви отрежем главата, така да се каже, докато ви състоящите служители на комисията дори не идват, а, за да вземат позиция по всичко това, което пише в специалния доклад. А, защото когато в момента, в който те са готови да, да дойдат, тогава ще се заемем с темата, иначе да ни кажат. Иначе не е честно. А, когато човек а, прочете доклада, вижда, че става дума за драматични случаи на безотговорност. Очевидно имаме твърде много пари и просто не си ги пазим. В моя региона, в регион преди 20-25 години беше построен тунела Енгелбад с публично-частен проект. Резултатът беше е, че проекта заради ПЧП беше 25% по-скъп, отколкото ако не беше с ПЧП. Как може да се стигне до е, това лошо управление на такива големи суми пари? Ще го направим във всеки случай подробно разискването по този въпрос комисията да казва ние не бяхме, ние не сме виновни, за мен, меко казано, не е приемливо малко съм а, разочарована. За мене не може така. Не може такива важни а, теми просто да се изтласкват среди. Благодаря ви за разясненията. За сега приключихме с презентацията. Съжалявам, ще трябва да дойдете пак на един втори кръг от разговор. Това беше кратко представене. Надявам се е, съответните специализирани комисии да се заемат с темата. Моля комисията по транспорта да обърне внимание на този доклад и да дебатират по въпрос. Е, имате ли покани от е, другите ни комисии? Нямате. Би било важно да получите такива. Мисля, че трябва да им обърне внимание върху този доклад, да го разгледат. Следващата точка от дневния ред. И комисията по бюджета също така, без микрофон, господин Целер. Комисията по бюджета също трябва да се вземе с въпроса и да дебатира ЕФСИ. Uh, uh благодаря ви. Преминаваме към точка 13. Специален доклад за възобновяемата енергия за устойчиво развитие на селските райони. Значителен потенциал за полезно взаимодействие, който обаче до голяма степен остава нереализиран. Докладчик е госпожа Каденбах, но нека да чуем най-напред члена на Сметната палата само Ереп. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че ми давате възможност да ви опиша основните заключения от нашия специален доклад Възобновяема енергия за устойчиво развитие на селските райони. Значителен потенциал за полезно взаимодействие. Няколко финансови програми са на разположение на държавите членки, за да се стимулира използването на възобновяемата енергия за устойчиво развитие на селските райони. Имаме и специален фонд в това отношение. Ние разглеждах очертахме връзката между развитието на селските райони и възобновяемата енергия. Ние работим за възобновяемата енергия в Европейския съюз като цяло. Искахме да видим как тя се използва в селските райони. Разгледахме също така резултатите на инвестициите в рамките на фонда. Стигнахме до заключението, че има потенциални синергии между политиката за възобновяеми енергии и политиката за устойчиво развитие на селските райони. Все още обаче тази синергия, този потенциал не е изцяло използван. За да се увеличат економическите ползи от използването на възобновяема енергия в селските райони, е необходимо политиката да вземе предвид спецификата на съответните места и да постави акцента върху конкурентоспособността на селските райони. Открихме, че не се прави връзка между възобновяемата енергия и селските райони в националните планове за действие. Развитието на селските райони се упоменава като източник на финансиране на възобновяемата енергия. Открихме, че някои от инструментите в политиката в това отношение имат необходимия потенциал, за да подобрят положението. Но нито сегашната рамка, нито тази, която се предлага за бъдеще, представлява добра основа за защита на селските райони от социално-економическите рискове. Тези планове по никакъв начин не увеличават потенциала за по-нататъчно устойчиво развитие. Основните проблеми са свързани с интензифицирането на селскостопанските практики, горенето на биомасата и различните замърсители в края на биоенергийния цикъл. Всичко това е свързано заради факта, че санкциите извинете, изискванията не са задължителни, а са доброволни. Специфичното финансиране за селските райони трябва да играе роля, за да може Европейския съюз да постигне целите си по отношение на възобновяемата енергия. Той трябва да бъде допълнителен към фонда за развитие на селските райони на Европейския съюз. Европейската комисия не предостави достатъчно яснота нито пък насоки в това отношение, нито пък посочи как този фонд за селските райони ще допълни сега съществуващите национални схеми. В резултат на това повечето от посетените държави членки не дават приоритет на тези проекти за възобновяема енергия, които могат да допринесат за устойчиво развитие на селските райони. Това може да се постигне най-вече, като се вземе предвид веригата на доставките. Е, видяхме няколко добри примера. От октомври 2017 година или 4 години след като започна да действа настоящата МФР, 2-5% е, от фондовете, 4 милиона от 8 милиона са използвани. Направихме одит на някои проекти от 2007 до 2013 година. Видяхме каква е процедурата на подбор и резултатите открихме, че Европейската комисия не разполага с ясна информация относно разходите на фонда за възобновяема енергия за периода 2007-2013 година, нито пък знае каква част от тях са използвани за възобновяема енергия. Няма достатъчно информация за това, което е постигнато с разходваните финансови средства. Въпреки някои подобрения през програмния период 2014-2020 година продължават да имат слабости в системата за мониторинг. Това се дължи на осложненията по време на програмирането и ограничения обхват на индикаторите. Държавите членки могат и са определили някои проекти, като например фотоволтоични панели в някои селски райони. По този начин обаче не може да се постигне никаква сравнимост между различните държави членки. Европейската комисия предоставя насоки на държавите членки за начина по който да оценяват резултатите в рамките на процедурата по оценка. Но това изисква допълнителни усилия от оценителите и не дава благонадежни резултати. Имахме една мостра от проекти, разгледахме различните инвестиции, които са отпуснати от трети държави за възобновяема енергия, както и проекти, които са се, в които се е генерирала енергия на базата на собствени ресурси. Повечето от проектите са постигнали успех заради социално-економическото им отражение и отражението върху околната среда. Слабостите при процедурата на подбор в държавите членки подкопава економическите ползи за тези, които разработват проектите. Това не противоречи на правилата, но ние смятаме, че може да има по-добър менеджмент и малкото финансови ресурси да се отпускат на тези проекти, които се от полза за селските райони и включват възобновяема енергия. На базата на тези заключения правим следните препоръки. С оглед на бъдещата политика по отношение на възобновяемата енергия, Европейската комисия и държавите членки трябва по-добре да отчитат обстоятелствата и нуждите на селските райони. В частност, когато се определят интегрираните национални планове за климата. Европейската комисия заедно с законодателите трябва да очертае бъдеща рамка за биоенергия, която да предвижда по-добри гаранции в случай на неустойчиво използване на биомасата за целите на енергетиката. Комисията трябва да очертае целите на фонда и инвестициите в възобновяема енергия и да изиска от държавите членки да предоставят необходимата информация за постиженията в тази област рамките на доклада за изпълнение през 2019 година. Европейската комисия заедно с държавите членки трябва да помисли за добра процедура на подбор да се финансират нови проекти за възобновяема енергия, които да допринесат за устойчивото развитие на селските райони. Сега бих искал да ви благодаря за вниманието. Приветстваме документа, изготвен от госпожа Каденбах и остава на ваше разположение за евентуални въпроси our... Uh, Благодаря. Нека да чуем докладчика госпожа Каденбах. Yeah, äh, sein, dass... Да, може би трябва да се радваме, че госпожа Гресле няма в стаята, за да не се ядосва, защото обикновено положението, защото отново положението е такова, че целите, които ние от парламента сме а, поставили не са изпълнени. Знаем, че тук са похарчени само една част от парите, което трябва да ни наведе на определени размисли. И от друга страна, както чухме сега съвсем драстично, не са ясно дефинирани индикаторите и затова е трудно за сметната палата от там и за накоплатеца да установят дали тези средства са довели до съответната европейска добавена стойност и по-специално за развитие на селските райони. В в Германия на, на немски има една поговорка, която се казва парите не са свързани, тук парите обаче са свързани и идват от програмата Елер и трябва да може да се измери какво се постига с тези пари. Поне първото съобщение на комисаря Хоган по отношение на бъдещето на ОСП виждам намерение да се даде повече гъвкавост на страните членка. С това се засяга същия проблем. Непрекъснато чувам от комисията изявленията, че нищо не можем да направим. Тези програми са в ръцете на страните членки. От тях зависи как ще използват средствата. Според мен това не е целта на тези средства. Страните членки както им скимне и без доказателства да използват тези пари. Струва ми се добре да се вземем сериозно с това, което чухме от, средна, от сметната палата и когато говорим за бъдещето на втория стълб на ОСП, да си поставим именно тази цел да подкрепим развитието на селските райони. Важно е, разбира се, да преминем към възобновяеми енергии, но като че ли е, това се оказва инструмент само за възобновяеми е, е, енергии е, специално, що се отнася до биомасата. Много сме говорили, много съжалявам, че тук няма колеги от Енви и от Агри да слушат е, дебата. Биомасата сама по себе си не е нещо, което трябва да бъде записано, записано в главата устойчивост и това исках да почетая. Изчерпах времето се за изказване, но смятам, че ще имаме още възможности интензивно да говорим по този въпрос, защото сред хората а, няма особено голямо, хората не правят голямо разбиране към разходите, които се правят за селско стопанство. В тази връзка искам да спомена и Брексит. С оглед на бъдещата обща сълскостопанска политика ще имаме по-малко средства заради Брексит и трябва да създадем въпрос откъде можем да економисаме. Е, втория стълб според мен е изключително важен и ако демонстрираме такова ненадлежно, нецеленасочено изразходване на средствата, средствата ще бъдат орязани за бъдещия период, в което ще навредим на селските райони и на конкурентоспособността, а оттам и е на европейските е, граждани. За това, според мен, трябва да докажем убедително, че нашите европейски пари се използват целесообразно и с тях се постигат целите, които са заложени днес. Благодаря, госпожо Каден Бах. Ще отделим малко повече време на доклада. Нека да чуем и някои други колеги. Господин Здеховски е пръв. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчика. за презентацията и за документ. Казахте, че е срамота, че госпожа Гресле не е тук. Може би всъщност е в наша услуга госпожа Гресле да не е тук. Е, вие наистина вършите чудесна работа и вие може да сте следващия председател на тази комисия. Но не за това взех думата. Бех искал да благодаря на Сметната палата за доклада. Той е много добър. Възобновяемата енергия, развитието на селските райони много често биват подлагани на критики – Изготвят се доклади и какво ли не в това отношение, но напредък през последните 4 години не съм видял. Много от програмите, които са подробно описани, не разполагат с показатели, които да оценят тяхната ефективност. Прави се оценка на произволен принцип. Няма никаква последователност. Възобновяемата енергия покрива много въпроси. Тя е свързана и с въпросите за климата и ще се отрази на следващите поколения. Не знаем до каква степен ще им се отрази, но всичко зависи от избора, който правим сега. Европейския съюз е начална позиция в решението, което трябва да се вземе в това отношение. Европейският съюз има огромни амбиции относно решаването на проблема и аз приветствам това високо ниво на амбициозност. И не го казвам само аз. Потенциала на Европейския съюз много често се свежда до това, до амбиции. Амбициозните планове изискват стратегии, действия. Европейската комисия трябва да направи така, че всяка една държава членка да върви към целта. Възобновяемата енергия е важна не само с оглед на сигурността на доставките, тя е важна и в геополитическия контекст, в който се намираме. Важна е с оглед на енергийната взаимосвързаност. Възобновяемата енергия в селските райони е изключително интересна връзка, която се прави между двете неща. Необходимо е да чуем гласа на регионите защото регионите ще ни дадат добрите проекти, включително и по отношение на възобновяемата енергия. Споделям заключенията на Сметната палата. Много синергии могат да бъдат направени в това отношение. Наистина жалко е, че Сметната палата смята, че тези синергии не могат да бъдат постигнати. в доклад 31 от 2016 година се казва, че една пета от европейския бюджет трябва да се отдели за действия в областта на климата. Европейската комисия трябва да представи стратегически план за бюджета по отношение на действията в областта на климата. Помолих Европейската комисия да включи селски развитието на селските райони, селското стопанство, рибарството в центъра на всичко. И сега 2018 година, няколко години по-късно, какво се е променило? Нищо. Отново приканвам Европейската комисия да представи конкретен, наистина конкретен план за действие и стратегия на Европейския съюз, която да отчита всички потенциални аспекти на европейския потенциал и начина по който те могат да бъдат взаимосвързани. Не дейте така да разделяте нещата. Включително и в бюджета по раздели. Нуждаем се от проекти, които да имат добавена стойност. Не за първи път чуваме това. Това наистина е важно. Проектите, трябва да изхождат от едно по-задълбочено виждане на Европейския съюз и при отчитане на Парижкото споразумение. В заключение, Европейската комисия трябва да насърчи държавите членки да развиват синергии и стратегии на местно равнище, защото в противен случай резултат няма да има. В заключение, да, това е голямо предизвикателство. Аз обаче обичам предизвикателствата. Сигурен съм, че Европейският съюз с гордо вдигната глава може да се справи с тези предизвикателства. И съм сигурен, че за бъдеще ще има добри резултати вместо да критикуваме Европейската комисия, най-накрая ще може да я похвалим. Благодаря. Господин Фланаган. Uh, um... Благодаря. Дали превода беше правилен, се питам. Сметната палата била казала, че няма връзка с селското стопанство. Напротив, селските райони са взети в предвид. Точно за това става дума. Заглавието Възобновяваме енергия за устойчиво развитие на селските райони. Значителен потенциал. Наистина има значителен потенциал за полезно взаимодействие. Там, откъдето идвам аз, има много проекти за възобновяема енергия, но не се прави никаква връзка а, с местното население. Никаква. Аз идвам от място, където отоплявахме жилищата си, като копаехме торф сами. Ако не се лъже, има още такива хора. Опитваме се да убедим населението ни да се пренасочи към въглеродно неутрално решение, което е чудесно но това означава загуби. Не говорим за полезно взаимодействие. Преминаваме от положение на независимост към положение, в което има много турбини навсякъде, които не са наша собственост, от които ние не изличаме печалба, които не можем да посетим. Съмнявам се, че има французи и германци, които идват в Ирландия да видят индустриализирания ни пейзаж. Но ако имаше такова полезно взаимодействие, ако ние получавахме печалбите, ние получавахме ползите от тази възобновяема енергия, нещата ще да са различни, но ние не ги получаваме. И местното население казва не, не желаем тези възобновяеми източници. Какво да кажем за биомасата? В някои случаи местното население не участва при развитието на биомасата в лесовътството, например. И се стига до там, защото нещата не са добре обмислени. Имаме територии за биомаса и след това тази почва улавя по-малко въглерод, отколкото преди. Да кажем, една територия хваща 45 000 тона а, на хектар, а след биомасата този потенциал на улавяне на въглерода намаля. И защо? В името на смягчаването на последствията от климатичните изменения. Не смятам, че това е добра идея. Как да убедим хората? Говорим за територия, която улавя по-малко въглерод. Все още се съдят гори а, с парите на Европейската инвестиционна банка и с европейски средства. Така че има някаква връзка нека да разберем правилно нещата. Аз идвам от място, където сме независими по отношение на горивото. Дори по време на ам, големия глад, това за нас не беше проблем. Може да гладувахме, но имахме необходимата енергия. Затова хората ще възразяват. Именно това правят сега. Но това означава да пречим на напредъка. Не знам какво мисли Европейската комисия в това отношение. Особено по отношение на биомасата. Нека да бъдем честни. Биомаса, отглеждане на продукти за биомаса е безсмислено. В Европа, в Ньюкасъл, в една станция се гори биомаса и това замърсява много повече, отколкото ако горяхме въглища. И микрофонът на оратора се изключи. Благодаря, господин Фланаган. Чудесна възможност да чуем какво мисли Европейската комисия. Нейният представител днес тук е господин Хофман. Госпожа Хофман. Да, аз съм госпожа Хофман, но няма значение. Госпожо Каденбах, господин Ереп, дами и господа депутати, дами и господа. Най-напред се обръщам към докладчика и към представителя на Сметната палата. Благодаря ви за докладите. Те са изключително интересни и за нас, защото ни показват в кои отношения бихме могли да подобрим допълнително нещата, както казахте и вие преди малко. По отношение на бъдещето на политиката за възобновямата енергия. Има предложение в момента, законодателно предложение, което се обсъжда, включително и в Европейския парламент. В него са залегнали някои елементи, които имат за цел да подобрят положението. За мен най-важно е допълнителното развитие на критериите за устойчиво развитие – които да гарантират доброто използване на биомасата, на енергията и които ще въведат някои гаранции при използването на горската биомаса. Така че в това отношение ще имаме един схващане. Вие се спряхте на някои аспекти, които бихте искали да бъдат подобрени за в бъдеще. Посочихте, например, че няма показатели за измерване на това, което прави сега политиката в областта на селските райони. Ако ми позволите, бих искала да кажа нещичко в това отношение. В рамките на настоящия програмен период, под формата на показатели за резултатите, измерваме използваната подкрепа в това отношение тези показатели не могат да правят измервания всяка година, тъй като е необходимо известно време. Ще разполагаме с резултатите през 2019 година, когато ще бъде изготвен специален доклад. Тогава ще разполагаме с цялата информация за всички инвестиции и за производителността, включително и относно втория показател, възобновяемата енергия, която изхожда от проекти, които не са били финансирани от нас. Това са двата показателя за оценка. Европейската комисия обича да използва показатели, но много често ни е трудно да получим информация от държавите членки. В рамките на политиката за селските райони имаме добре развита рамка за оценка, в която са разработени показатели, които да се използват от държавите членки Имаме информация в много отношения, но като че ли понякога трябва да съпоставяме нещата, но всичко зависи от усилията на държавите членки да ни предоставят необходимите данни. Не винаги е лесно да се установи каква част от проекта е допринесла за възобновяемата енергия. Знаем, че това е изключително важно и непрекъснато се целим да получим такава информация. През 2019 година ще разполагаме с такава. По отношение на бъдещата правна рамка за развитието на селските региони, бих искала да кажа следното. Както знаете от съобщението за бъдещето на селското стопанство и храната, желаем да въведем няколко подобрения. Едно от тях е да базираме политиката, да я ориентираме върху резултатите, да видим по какъв начин резултатите могат да бъдат постигнати от държавите членки. Насочваме се изцяло към резултатите в рамките на тази политика. Изискваме държавите членки в рамките на всяка една програма да направят анализ на нуждите на местно равнище. Това е важно. Не за да дадем възможност на държавите членки да правят каквото си пожелаят, а за да може да отговарят на специфичните нужди, тъй като нуждите на различните райони са различни. Затова трябва да дадем възможност европейските държави да базират своята стратегия на базата на спецификите на съответния регион, а не да имаме единно решение за всички държави, членки и райони. Така че в това отношение ще трябва да задълбочим малко анализа си. А относно инструмента за оценка на селското стопанство, в съобщението за прехраната и селското стопанство упоменаваме този инструмент. Казваме, че той ще служи за оценка, включително и за другите политики. Тоест, да се види как другите политики се отразяват на селските райони. Това е нещо, което предвиждаме. Ще имаме за в бъдеще и съвместни показатели, такива имаме и сега. Ще измерваме възобновяемата енергия. Имаше една идея да дадем насоки на държавите членки. Господин Фланагън каза преди малко, че там откъдето идва той, местното население няма никакъв принос в тези проекти. Имаме специфични доклади за проектите, които се финансират в рамките на програмата за селските райони. Имаме специален интернет сайт. Там се вижда дела на възобновяемите енергии. Има примери не само за слънчеви панели и турбини. Разглеждат се всички източници на възобновяема енергия, които могат да бъдат използвани на местно равнище. Имаме и Европа европейско партньорство за иновации, както и още една група, която има за цел да помисли по темата за възобновяемата енергия, така че да извлече най-добрите практики от държавите членки. Много се прави, за да информираме държавите членки за това, което биха могли да направят и се надяваме, че след като ги информираме, те се възползват от получената информация. Това ще задължи държавите членки за в бъдеще да прилагат и критерии за подбор – при подбора на проекти и да изработят единна методология, за да се гарантира, че се избират най-добрите проекти. Благодаря. Благодаря, госпожо Хофман. Сега ще дам думата на представителя на Сметната палата, за да отговори. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички ви за направените коментари, за това, че подкрепихте заключенията ни. Да отговоря на господин Фланаган. Съгласен съм с всичко, което казахте. Упоменах най-напред въпросите свързани с устойчивостта и както казваме в доклада, възобновяемата енергия не винаги е устойчива. Така че определено трябва да внимаваме, когато използваме така непрекъснато биомасата, да не говорим пък да я горим. Не по този начин трябва да се случват нещата. Относно инвестициите във възобновяема енергия, ако правилно ви разбрах, вие говорихте за големите проекти. В началото споменахте, че възобновяемата енергия се финансира от няколко фонда. Вие обаче говорихте само за фонда за развитие на селските райони, а не за останалите фондове за инвестиции в големи инфраструктури. Когато се опитвахме да определим проектите за фонда за развитие на селските райони, ние анализирахме как държавите членки използват средствата и как ги свързват с инвестициите в селските райони. И не намерихме никакво обяснение, никаква връзка между тези две неща в нашия анализ. Затова и в доклада си казахме, че някои инвестиции имат по-големи последствия за селските райони, отколкото други. Ако един селски стопанин сложи слънчев панел на фермата си и само той се възползва този слънчев панел, това по какъв начин допринася за развитието на селския район. Но ако се използват пелети за отопление, например, се създава цяла верига на доставки, в която участват много хора. Едните цепят дървата, други подготвят пелетите, трети поддържа отоплителната система и така нататък. Това има много по-голямо отражение върху селските райони. Но нямаше никакви обяснения какво желаят да направят държавите членки с тези средства да кажа нещо и във връзка с чутото от госпожа Хофман от Европейската комисия. Казахте, че 2019 година ще имате някои резултати, които ще ви кажат на колко възлизат общите инвестиции в възобновяема енергия. Казахте също така, че ще се види какъв е дела на възобновяемата енергия в избраните проекти. Това е подобрение в сравнение с това, което имаме в доклада си. Единственият показател, обаче който се използва, може да ни доведе до различни резултати. Ако искате да измервате само единствено възобновяемата енергия, то тогава трябва да имате само един инструмент за финансиране на възобновяема енергия. Ако искаме да добрим нещо и да има връзка с развитието на селските райони, то тогава трябва да имаме някаква специален показател за тази цел. Какво се създава чрез тази инвестиция? Някакво работно място или какво? Не може да говорим само за възобновяемата енергия, която произлиза от тази инвестиция. Благодаря. Благодаря и накрая докладчик. Моят заключителен въпрос също щеше да бъде подобен, защото въпрос за индикаторите за мен е следния. 2019 за мен е малко неподходящ момент, защото през следващите седмици ще получим конкретно законодателно предложение от страна на комисията за новата ОСП. Аз не мисля, че е това, което казахте, ще залегне в новия е, в новото предложение на комисията. Ще трябва да почакаме няколко години, докато това стане. Втория ми въпрос е как тази връзка между възобновяемата енергия и въздействието им върху регионите могат да бъдат измери. You're not going to have a, a, a dialogue. Um, we, we, we 50. Изоставаме вече с 15 минути, така че заключителни думи, ако обичате. Ами това бяха заключителните ми думи. Благодаря ви. Това беше поредната интересна тема и поредния интересен дебат. Кой каза, че заседанията на комисиите са скучни? Uh, which is an opinion we do in Development Committee on the... Точка 9. От, от, относно политиката за сближаване и от, отраженията за Северна Ирландия, така че това е становище по моя доклад. Аз съм сигурна, господин Фланаган, че ще направите допълнения. Всички имате копия копи от този документ. Ако погледнем е, каква е била политиката на сближаване в Северна Ирландия, ще видим, че се финансират програми по силата на фонда за социално развитие и, фонда, и фонда за развитие. След напускането на Обединеното кралство, Северна Гренландия вече няма да може да бъде е, да получава финансиране по, тази, по тези линии. Междувременно е, и Северна Ирландия се е възползвала от е, програми по трансгранични и междуобщностни характери. Е, включително и програми в областта на здравеопазването. Също така, когато говориме за Северна Ирландия, виждаме е, много важна програма е програмата ПИС и е, която ПИСИ и други програми са допринесли решително много за мирния процес в Северна Ирландия и спомагат чрез съществуващите центрове от двете общности да развиват помирението. И Просто тази, тази, тази, тази програма обединяваше хората и по-специално младите хора след години на тежък и въоръжен конфликт. Програмата ПИС по принцип е от огромно значение за обединяване на общностите и ще видим е, и трябва да видим по какъв, на, по какъв начин е, ще се, ще се финансират тези програми след напускането на Обединеното кралство. Най-вероятно трябва да се е, убеди Обединеното кралство да продължи финансирането и тази програма, както и програмата Интеррекпет. А, когато подготвях това становище, ми беше казано да избягвам колкото може да правя съпоставки с Брексита, но това наистина е много трудно защото знаете, че една от голямите а, така задълбочена дискусия в момента се отнася до а, границата между Северна и Южна Ирландия. А, надявам се, че колегите, които са чели това становище, ще а, допринесат за неговото обогатяване. Господин Зелер. Благодаря, Дерек. Имах удоволствието да ръководя мисията за устояване на фактите на Комисията по регионално развитие в Северна Ирландия. Всеки, който иска да се убеди във въздействието и то положителното въздействие на европейските програми, трябва да отиде в Северна Ирландия – Преди 25 години новините са съобщавали всеки ден за избухнали бомби, за насилие в Северна Ирландия, в Белфаст или в Дери. Нищо от това вече не се усеща. Всички, с които говорихме, обаче ни казаха, неко онова, което се вижда на повърхността, да не, да не ви заблуждава. Ние сме членове на Европейския съюз, гран, границата вече не е опасна, може да се минава от Северна Ирландия в Ирландия без проблем. Но всичко това нямаше да бъде възможно без милиардите по европейски програми. И когато всичко това вече спре да съществува, няма никаква гаранция, че е, нещата ще се запазят такива, каквито са. Моя уважаван колега Брайан Хейс, който е докладчик в сянка по, доклада, по становището на Дерек Вон, ми даде своите опорни точки, които сега ще изчета. Брайан Хейс пише, аз приветствам становището на Дерек Вон. Становището отдава дължимото на кохезионната политика и нейното положително въздействие върху Северна Ирландия тази програма има значително влияние върху региона. През настоящия период Северна Ирландия и граничната зона получиха почти половин милиард евро. Тази програма, базирана в Дери и Данага и от двете страни на границата, насърчава трансграничния бизнес в региона. Друг проект за сътрудничество се осъществява в областта на здравеопазването, превенция на затластяването и подкрепа за децата с аутизъм. Подобни голяма част от тези проекти нямаше да съществуват без подкрепата на Европейския съюз. Приветствам това, че докладчика признава това и предлага да се продължи финансирането. Няма никакво съмнение в заключение, че кохезионната политика е изиграла много положителна роля за следващ за Северна Ирландия. Трябва да се намери решение и за след 2020 година. Господин ние с Брайан не сме съгласни по много въпроси, но тук съм съгласен с него 100%. Той говори за случ... случилото се преди 25 години и вярно тогава всеки път, когато включеше човек теле... Теле... телевизията, се говореше за ужаси. И е, един мой приятел, който за съжаление в момента вече не е сред нас, каза, ей, най-после мога да си отида в къщи в Лондъри. Така че това трябва да продължи. И Дерек, твоя доклад наистина е отличен. Имаме нужда и от Интеррек, имаме нужда и от програмата ПИС, защото мисля, че в момента се, се, се смята, че ще има, може би, параноя, че парите няма да се управляват както трябва. Не, парите ще бъдат управлявани както трябва средствата, както и в момента са след толкова години а, страдания. Така че както добре бях освоявани средствата в миналото, така ще бъде и в а, бъдеще. Сега ти каза, че, че, че трябва да, избе, че трябва да избегнеш а, думата Брексит, но аз виждам в твоята трета точка ти се казваш, не може да се предвиди какво решение ще бъде намерено за Северна Ирландия. Всички, всички казват, че преговорите върват добре, но в, в момента се смята, че след като се мине към проблеми свързани с търговията, след като не се постигнаха ясни резултати по въпросите с границите, е, е пагубно. Така че въпросът е, трябва, трябва, трябва да видим просто да нещата да не продължат така. Аз се надявам се, че вие пък дето сте били на, в Ир, Ирландия, сте се радвали. А, аз си хода да си виждам келтските братовчети. Господин Гонзалес Фернандес или госпожа. Благодаря, господин председател. Комисията приветства доклада. Наистина политиката за сближаване направи много за Северна Ирландия и резултатите бяха много положителни. Искахме с... само да споменеме, че там където вие се, вие се позуб, позав, позававате за програмата ПИС. Това не е само а, програма за Северна Ирландия, просто част от тази програма е посветена на Северна Ирландия. Също така приветстваме е, вашето предложение Интерек и е, трансграничните специални програми да продължат е, да бъдат прилагани и за бъдеще. През декември 2017 година ние заявихме, че би било добре тези програми да продължат да функционират на основата на вече съществуващите структури и се надявам, че в комисията Реги тя вашето становище ще бъде прият. Аз благодаря за вашите забележки, както и за приноса на господин Фланаган. Вие сте абсолютно прав, що се отнася до Брексита. но в крайна сметка, дори да не го споменаваме, брек, е, Брексита всъщност ще, е, ще има много-много голямо, много важни последици за по-нататъка става дума за митническия съюз и така нататък. А колкото до средствата, да, аз не се и съмнявам, че средствата ще продължат да бъдат управлявани по най-добрия начин. Още е, още повече е, знаете, че всъщност успеха беше от това, че парите някак си бяха неутрални, не бяха от едно или друго правителство, те бяха неутрални и затова нещата и начина по който те бяха управлявани и това, което се правеше с тях, е, се приемаше много лесно и от двете общности. Така. вашите е, изменения трябва да бъдат внесени до 30 април. Очаквам измененията, които ще внесат колегите. И последната точка е на Мартина, но ще трябва да почакаме няколко минути, за да дойде Мартина. Okay, Martinez, uh, so we can now start. Може би трябва да можем да продължиме с точка 10 принос към упростяването на програмите за научни изследвания до 2020 година. Господин Бренинг Майя има думата. Благодаря, господин председател, дами и господа представители на комисията. I'm very happy to present to you the... С голямо удоволствие искам да ви представя становището за упростяването на програмите за научни изследвания. През 2015 година Европейската комисия поиска упростяване на процедурите за участие в научните програми. Те много са трудни много е трудно участието. 20 000 проекта до сега са били финансирани от Европейският съюз. Е, става дума за една много сложна за, за една много сложна машина, която обаче трябва да работи по колкото се може по-ефективен начин. според сметната палата е, че упростяване на една толкова е, сложна структура не е просто. Е, Хоризонт 2020 е, се опитва да поддържа баланс между много различни интереси в областта на научните изследвания и иновацията. Съвета поиска от Сметната палата информация относно проследяване и изпъл... изпълнението на Хоризонта 2020. Комисията също искаше да разполага с допълнителна информация относно сложността и възможността да, са, да се опростат а, а, тези програми. За да, Трябваше този документ да бъде изготвен до е, април, за да може да бъде използван по-нататък. В а, е, момента всъщност ние работиме по един одит, който ще е, приключи през е, декември е, в областта на е, научната, научните изследвания и иновацията. И тогава наистина ще имаме много подробна информация относно изпълнението на е, програмите по Хоризонт 2020 от страна на бенефициентите. Искането на, съвета и комисията е, трябва се ни, ни, ни завариха с много малко информация, всъщност практически само от а, а, холандското правителство. Едно от, една от крачките към упростяване е начина по който може да се, да се участва и от друга страна упростяване на системата за възвръщане на средствата. Но като, разби, като разбира се, се избегнат и грешките. И е, въпросът беше, може ли да се промени цялата система, за да се премахнат възможностите за грешки и е, включително да бъде по-добре разбрана цялата програма сега. Различните така дилеми, свързани с упростяването. Стабилност и промяна това са важни това са важни елементи, тъй като става дума за една много скъпа инфраструктура, ако щете. И знаете, че всяка промяна изисква и води до допълнителни разходи. И е и е, и е, и е възможност промените просто само да обогатят допъл, допълнително консултантите. Вторият проблем правната сигурност и и е, несигурната среда за а, звената, които а, искат да, да участват в програмите и от друга страна сигур, правната е, сигурност е важна за това да няма поле за някакво допълнително тълкуване на, на правилата и съответно а, е, бенефициентите да, да се намерят в а, е, среда, която е не, непозната, неясна и това да доведе до а, грешки и допълнителни разходи. Е, трет, третата е, дилема системата за е, въз, възвръщане на средства и покриване на цялостните суми. като може би упростяване, упростяването ще, ще така ни наведе към идеята за възприемане на е, пак, пакетно, пакетни суми, цялостни суми. И участието, дали всички региони в Европа участват в е, програмата и разпр... разпределението е ли справедливо и а, можем ли да разпределяме а, програмите и средствата по един по-справедлив начин, като от една страна отчитаме резултатите, от друга страна се придържаме към принципа на справедливост. И също също така системата доверие и толерантност на риска. И до и е, така доп, доп, допълнителните инициативност, която трябва да се прояви от е, бенефициентите, но времено и по-голямата отчетност за начина по който се разходват средствата. Е, имаме пет предложения, които са тясно свързани с наблюденията, които извършихме по силата на желание за участие в а, Хоризонт 2020. Първо време, времето, което изтича между а, прием, приемането на правилата, а, в крайна сметка а, Хоризонта 2020 беше облечен в, в, в, в система и методология в последния момент и на практика бенефициентите трябваше да прилагат правилата от днес за утре. Второ предложение. Да се, от, да се оценят различните а, варианти, като а, да речеме глобални суми В случая Сметната палата предлага да се предприеме един поетапен подход, а не нещата да се променят от днес за утре и наведнъж да няма рев... революционни промени, като междувременно се е, така събере достатъчно информация относно отношението на бенефициентите към, към промените. В областта на одита обикновено има риск. Ако има примери, насоки и така нататък. Винаги, като че ли те се смятат за обвързващи и, и се смята, че други практики са забранени или незаконни. А това въобще не е вярно. Още нещо. отчетността и различните практики, които също трябва да бъдат внедрявани поетапно. Установихме, че не е трябвало и институти и университети да създават допълнителни а, струк, структури, за да могат да участват в програмите по хоризонта 2020 поради про, а, различните а, правила. И петото предложение добри, добрите, добрите практики и а, така критериите за добри проекти трябва да могат а, да се прилагат и в а, други, а, други програми. защото много често бенефициентите са разочаровани от това, че не могат да а, приложат добрите практики, които са придобили в, пора в работа по други проекти. И още нещо, някакси да се, да се премахнат ограниченията и е, силозите между различните е, категории бенефициент. Мисля, че с този увод така дадах малко информация и с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Сега давам думата на госпожа Гламова, която е нашия. Uh, Благодаря много. Благодаря на представителите на Сметната палата, на комисията, на колегите. Благодаря ви много, господин Бранихмайер. Майер за е, документа, с който ни е, давате информация за вашето предложение за упростяване. Откакто съм в този парламент, непрекъснато настояваме за упростяване на европейското финансиране, европейското законодателство. Задачата никак не е лесна, защото комисията и бюджетните органи трябва да намерят подходящия баланс между доверието и контрола от друга страна. Какво имам предвид с този баланс? Мисля, че вие ги нарекохте дилеми във вашата презентация. Хоризонт 2020 е много комплексна програма заради правилата, процедурите, насоките, различните процедури за изпълнение и заради множеството финансови инструменти, навсякъде има риск от наредности, от неефективност, просто заради комплексността на програмата. Много често в такива комплексни програми се е, тестват и въвеждат иновативни инструменти, като общи суми и така нататък. Приветствам схемата за общи суми за разходи за проекти за иновации, което, е, защото това представлява добро упростяване и е добро за малки и средни предприятия, млади учени и така нататък. Бих искала да насърча ам, комисията да използва засилено опцията за опръстяване на разходите от типа на общи е, суми и да заложи подходящите критерии, за да осигури европейска добавена стоеност. Е, това се отнася не само до 2019, до и до следващата МФР. Е, Опростената опция за отчетане на разходите ще доведе до повече стабилност и ще насърчи потенциалните бенефициенти да се съсредоточат върху същността на проектите, а не толкова върху тяхното администриране. Мисля, че в научно-изследователските проекти е много важно учените да са съсредоточени не върху бюрокрацията, а върху проектите по същество. Благодаря на Сметната палата за препоръките, за предложенията. Аз съм абсолютно съгласна с всички от е, е, тях очаквам с нетърпение одита на е, упростяването на Хоризонт 2020, доклад, който очакваме към края на 2018. Надявам се комисията наистина да мисли за упростяване. Благодаря. Благодаря. Господин Здеховски иска думата. Благодаря, господин председател. Искам да кажа няколко думи за това, което Мартина спомена преди малко. Сега ще сменя езика, ще говоря на чешки, за да мога да се изразя по-добре. Искам да благодаря на Сметната палата за интересния анализ по отношение на възможното упростяване на рамковите програми за научно-следователска дейност. Искам да благодаря и на Мартина за това, че тя намери най-важните проблеми ги отрази в нейния документ. Работим по този въпрос от 4 години. Казахме го още в стъпителните думи. 4 години призоваваме за реформа, която така и не идва. Това казах и преди малко по повод доклада на Карин Кадебах. Дискусията а, а, за опростяването е изключително на място и навременна. Европейският съюз се възприема като някакво административно чудовище от европейските граждани, в това число е в областта научно-изследователската дейност. За бюджета за 2019 Научните изследвания са от основополагащо значение Днес говорихме за рамковата програма. Бюрокрацията обаче отказва много хора от това да кандидатстват по тези програми, да кандидатстват за средства от фондовете. По този начин възниква един демографски дисбаланс. Като погледнем колко държави се включват, си мислим, че нещата могат да бъдат малко по-балансирани защото повечето от западноевропейските държави са свикнали да използват тези проекти. Трябва да опростим бюрократичния лабиринт, както вече каза Мартина. Това ще доведе до по-голям брой нови иновативни проекти, ако премахнем бюрокрацията. Става дума за по-лесно възстановяване на разходите. Напълно логично. Това ще означава също така по-гъвкав подход към малките и средни предприятия. Бих искал комисията да ни информира за резултатите от два пилотни проекти които следваше да изпитат на практика новите предложения за плащанията. Според мен цифровите технологии също трябва да се използват за едно максимално упростяване на работата по кандидатурите. И тук искам да похваля комисията за първите стъпки, които вече бяха направени по отношение на платформите и други подобни. Вярвам, че комисията трябва да обучи сътрудници в страните членки, които да са в състояние да помагат на бенефициентите и на кандидатите с активен тип консултации, не хиляди страници, мъгляви насоки, които могат да бъдат тълкувани по различен начин. Когато извършвам проверки в държавите членки, непрекъснато е, се сблъсквам с неясни насоки, и съответно контролиращите органи в страните членки могат да ги тълкуват както си искат. При това не е възможно да се каже кое тълкуване е правилно. Е, в обобщение ще кажа, че имаме нужда от иновации, тръгнали сме в правилната посока и ще се радвам на повече информация от комисията във връзка с упростяването на рамката за финансиране научно-изследователски програми. Благодаря за специалния доклад на Сметната палата. Uh, Благодаря. Господин Буч от страна на комисията. Thank you very much, Chair. Благодаря, господин председател. Дами и господа депутати, Дълбоко приветстваме този, това становище относно упростяването. Благодаря на Сметната паласа, палата. Това становище е много своевременно, тъй като до един месец трябва да излеземе с новите предложения за следващата програма. И тук има много нюанси и много ясно са посочени дилемите, с които се сблъскваме, когато искаме да опростиме целият процес. Така че сме абсолютно съгласни с начина по който Сметната палата представа нещата. Обрускаването е нещо сложно. Вече сме постигнали много в областта на упростяване на хоризонта 2020 година. Ако видите отчета на... Ако прочетете доклада на Сметната палата и там се говори за упростяването при отчитането на общите разходи и други. Така че напредък е отбелязан е, и това се признава от е, бенефициентите и всички заинтересовани страни. И... и е, съветите, които ни предостави Сметната палата, са много а, наистина ценни в случая. Що се отнася до сроковете между приемането и прилагането на нормативната уредба, да, това е а, призив към всички законодатели. Комисията предлага 30 месеца, но в процеса на съвместно при, с, законодаване трябва да работиме в тясно сътрудничество. И е, между другото е много важно и е, актовете свързани с изпълнението да бъдат готови още в самото начало, за да има ясна представа за начина по който смятаме да прилагаме законодателството. Около 30%, около 30% от разходите вече сега се отчитат по упростени начини. И неодавна започнахме и един пилотен на проект. един е в областта на нанотехнологиите, друг в друго, където а, работиме с глобални суми. Глобални суми. въведахме тези мерки точно защото е, счетохме, че те могат да доведат до упростяване и до намаляване на процента на грешките. Разбира се, осъзнаваме и дилемите и, и а, предизвикателствата, пред които ще бъдем изправени, ако работиме предимно с глобални суми и много а, така благодариме за съвета за поетапното въвеждане. Въвеждането на глобални суми е, е, е- ще, ще има ще създаде малко проблеми на самите бенефициенти, защото в продължение на десетки години е университетите и научните и институти трябваше да отчитат своята дейност по реални разходи. Второ, те се страхуват от факта, че глобалните суми като цяло ще намалят наличните средства, защото по този начин трябва да се променят самите практики на отчетоводяване, на отчитане и така нататък. Так, така че а, заинтересованите страни са готови да видят а, дали да, така, да приемат глобалните суми, но с много резерви. Второ, е, включване, въвеждането на глобални суми води до нови принципи на отчетност. Ще трябва да прилагаме по-различен подход, що се отнася до оценката на а, научните проекти. А, е, оценката, мониторинга на тези проекти, всичко това. за отчитане. Но готови сме в следващата програма да въведеме е, поединично глобални суми за дадени проекти, там където смятаме, че това е подходящо. Трето, Насоките, разбира се, трябва да помагат на бенефициентите, в никакъв случай да не се считат за нещо обвързващо. Що се отнася до така добли, доближаване до практиките, на практиките, Нашият финансов регламент разписва много ясно правилата за допустими разходи. от друга страна, бенефициентите понякога имат е, и прилагат практики, които не позволяват някои разходи да се приемат като допустими. Ние не можем да приемеме техните практики. Много научни институти и а, уни, университети а, имат начин за изчисляване на разходите, които не, който не дава точна картина за а, допустимите разходи, така че за това не можем да приемеме най-различните практики, ако те не, не отговарят на изискванията на финансовият регламент и оттам единното гише. Сметната палата смята, че има доста недофинансиране в рамките на Хоризонт 2020. 20, едва 14% от, от проектите се финансират. друг, други се финансират чрез структурни фондове или от националните правителства. Къде, откъде идват проблемите? Проблема идва, че про, про, програми, които са че проекти, които са били оценени а, в рамките на Хоризонт 2020 не могат да получат финансиране от държавите членки или по силата на структурните фондове. За това ние трябва да, подси... да подсигуриме, защото тези а, проекти да могат да бъдат финансирани и от структурните фондове. Ако даден проект на малко или средно предприятие се приеме в Хоризонт 2020 година, финансирането е 120%. Ако държавите членки искат да финансират този проект по от национални средства или по други средства, просто критериите за допустимост са различни. Работиме, работихме с колегите от DG конкурентоспособност и стигнахме до заключението, до това, че проектите, които се смятат, че са допустими а, могат да бъдат финансирани и точно по същия начин, както тези, които са част от Хоризонт 2020. Обедени сме, че наистина се е постигнато голям, е постигнат голям напредък по Хоризонт 2020, но има още какво да се желае по пътя към упростяването. И е, постеп, постепенно ще използваме новите е, подходи, включително и включването на глобални суми е, проекта по проект, когато това е възможно и отговаря на изискванията на финансовия регламент. Благодаря. Колегата Целер поиска думата. Вече не искате думата? Добре. Аз съм загрижена, защото това, което изложихте, е, доста се различаваше от онова, което каза Генерална дирекция бюджет. А именно, че обичайните счетоводни практики трябва да бъдат сила и трябва да има забрана за проверки на авторизиращите органи и комисията в някои области. И с оглед на това, което току-що изложихте, някакси много се е, различава от това, което чухме. Мога да ви посъветвам да се свържете с вашите колеги от Генерална дирекция бюджет. Е, мисля, че в крайна сметка трябва да се наложат европейските правила. Който иска да получава европейски средства, трябва да приема европейските правила. Съжалявам много. Какви ограничения виждате в новия правилник за бюджета, за вашата работа? А, ние гледаме новия правилник за бюджета изключително положително, защото той ни дава възможност за гъвкавост в много отношение първо най-различните форми на подкрепа. Финансовия регламент предвижда да бъдат възстановени всички направени разходи, но предвижда и други възможности за възстановяване на разходите им въведени са също така и нови категории за възстановяване на разходи, ориентирани към изпълнението. Това са се неща, които ще проверим. Така че наша цел е да ам, пригодим нашите правила за съфинансиране към финансовия регламент, така че новия финансов регламент да е в сила и за научно-следователската дейност. На, наистина много важно ми се струват единните правила, понеже единните правила вече сами по себе си водят до упростяване, тъй като отпадат всички противоречия за мен са важни въпросите за счетоводните системи. Как ви се струва новия финансов регламент в тази връзка? Защо, заради частичната несъвместимост на националния подход с това, което ви трябва, именно това разделяне на разходите, което не се прави национално равнище. Мисля, че основен въпрос за научно-изследователската дейност и иновацията е да работим системи, които да се възстановяват направените разходи. Националните системи трябва да правят възможно за идентифицирането на направените разходи. Сега, на равнището на държавите членки е, действат национални счетоводни системи, които не са ориентирани към това отделни разходи, направени по отделен проект, да могат да бъдат реконструирани. В много фирми, в много университети има центрове, които обобщават примерно всички разходи за труд и работна заплата. Много е трудно в такъв случай да се установи колко часа даден учен е работил по даден проект. За нас това, тези разходи обаче са от съществено значение за проекта. И ако счетоводните системи не могат да ни дадат тази информация, за нас ще бъде много трудно. Напълно ви разбирам. Благодаря ви. Европейската сметна палата желая ли да вземе думата? Благодаря, госпожо Гресле. Съвсем накратко. Ролята на Сметната палана е много скромна. Ние просто правяме годишни анализи на основата на специалните отчети и предла и правиме препоръки или предложения на законодателите. Радвам се, че вие подкрепяте нашия анализ и нашите предложения. И ние сме винаги на ваше разположение, за да помислиме как програмите да бъдат по-ефективни и сме готови да излеземе с предложения, които може би биха ви били полезни в ежедневно. Благодаря. Можем само да ви окоръжим. мисля, че на научно-изследователските проекти тази година не са в програмата на Сметната палата, други са темите, но следващата година ще бъде хубаво да получим подобен доклад. Освен годишния ни доклад и декларацията в рамките на Хоризонт 2020, правим одит и по Хоризонт 2020 и неговите резултати на базата на проучване на бенефициентите на Хоризонт 2020. При добро сътрудничество с Европейската комисия бихме могли да изготвим също така добри предложения за прилагането на Хоризонт 2020 в рамките на текущите програми. Благодаря. С това приключихме работата по тази точка от дневна ред и днешното заседание. Следващото ни заседание е на 14 май. До тогава всичко хубаво и приятна вечер.